Благодаря. Уважаеми колеги, най-напред искам да приветствам с добре дошла госпожа Елиза Ферейра, кандидат-комисар за ресора Сближаване и реформи. Ние сме заедно с Комисията за регионално развитие, Комисията по бюджети и Комисията по економически и парични въпроси. Двете последни комисии са асоциирани комисии. Искам да приветствам също и колегите от Европейската комисия и от съвета, които присъстват в залата. Това изслушване се предава на живо в интернет на вебсайта на комисията. Освен това ще можете да имате достъп до видеозапис на изслушването на същата веб страница. Съгласно насоките за утвърждаване на Европейската комисия, анекс 7 от регламента на Европейския парламент, парламентът прави оценка на кандидатите за комисари, възоснова на тяхната компетентност, общата им компетентност, на европейската им ангажираност, както и личната им независимост. Освен това се оценяват техните познания по портфела, който поемат и компетенциите им в е, областта на комуникацията. Бих искал също да подчертая, че Комисията по правните въпроси не е повдигнала никакви възражения по отношение на това изслушване. Кандидатът за комисар вече отговори на изпратените предварително въпроси. Вие разполагате с отговорите. Те са на разположение на всички официални езици. Искам също накратко да ви кажа как ще протече изслушването. В началото кандидатът за комисар ще направи встъпително изявление за не повече от 15 минути. След това встъпително изказване ще бъдат поставени 25 въпроса от депутатите и дебатът ще се води в рамките на 5 минути за всеки въпрос и отговор. Един, една минута за въпрос, две минути за отговор от кандидата за комисар и една минута допълнително за уточняващ въпрос и отговорът на допълнителния въпрос не трябва да надвишава една минута. Първата серия от въпроси ще бъдат поставени от представителите на политическите групи, а в втората група, 18 въпроси, ще бъдат разделени между политическите групи. Ще има един представител на групата на независимите депутати. В началото на днешното изслушване ще дам думата на кандидатът за комисар, госпожа Ферейра, за да направи в края на изслушването едно изявление в рамките на повече от 5 минути. И аз накрая ще кажа също няколко заключителни думи. Искам да подчертая колко важно е всички онези, които ще поставят въпроси, да спазят регламента за времето за поставянето на въпросите. Е, иначе е, няма да спазим графика и някои от депутатите няма да могат е, да се изкажат, което би било неприятно. Както в пленарна зала, тук също ще има часовник, който ще отчита времето, което е изтекло. Е, и ако надвишите времето, аз ще съм задължен да използвам председателското чукче и да ви отнема думата, което не е никога приятно, но понякога се налага. Имаме осигурен превод на 23 езика. Всички изказващи се могат да използват родния си език. Но ви моля да говорите по-бавно, за да се улесни превода. Госпожо кандидат комисар, позволете ми, преди да ви дам думата, да кажа, че през следващите 5 години следващите 5 години ще бъдат от ключова важност за политиката на сближаваще. Аз искам да напомня, че чрез тази политика се мобилизират повече от 350 милиарда в сегашния програмен период. Една трета от бюджета на Европейския съюз. Въпреки това има влушаване на средствата за регионалната политика. До края на 2020 година трябва да се предоговори всичко и да се постигне съгласие по всички регламенти, свързани с кохезионната политика, сред които общият регламент за фондовете, ФЕДЕР, Интерег, Социалния фонд, ако трябва да спомена само някои от тези фондове. Надявам се да постигнем напредък в преговорите по онези регламенти особено, които трябва да бъдат подновени или опростени. Но няма да се усети пълната им ефикасност при един съкратен бюджет. Европейският парламент, както и комисията Реджи, комисията по бюджети, ще се борим в преговорите за бъдещата многогодишна финансова рамка. Има оказване на натиск върху кохезионната политика за намаляване на бюджета, да се обърне внимание на нови неотложни въпроси, да се промени философията. Връзката между сближаване и структурни реформи са обединени в вашата ресор и това малко буди безпокойства. Искам да ви кажа, госпожо кандидат комисар, че ние се нуждаем от комисар, който да е силен в областта на кохезионната политика, силен комисар в Европейската комисия, за да реализираме общите ни амбиции. да бъдат отстоявани членове 174 и 175 във всички политики на Европейския съюз. Освен това имаме нужда от комисар, който да се вслушва в Комисията по регионалното развитие на парламента. И също ние приветстваме подкрепата на Фондерлайн за това Европейския парламент да получи право на законодателна инициатива. Без кохезионна политика няма да имаме обща европейска съдба, тъй като кохезионната политика е курсът за Европа и това е най-добрият лек срещу риска от изолация. За това Кохезионната политика трябва да бъде в центъра на европейския проект. Не се съмнявам, че днешното изслушване ще бъде много наситено. Госпожо Елиза Ферейра, сега имам удоволствието да ви дам думата за 15 минути, преди да пристъпим към дебата с участието на членовете на присъстващите комисии. Благодаря, господин председател. Уважаеми депутати, скъпи приятели, за мен е голямо удоволствие и много вълнуващ момент да бъда пред вас днес. Ще продължа на един от работните езици на комисията, за да общувам пряко с вас. Сега ще премина на английски. Аз съм работил 12 години като депутат тук и ми беше приятно всеки ден тук в сърцето на Европа. Много се радвам, че виждам колеги от ЕКОН, Реджи и от Комисията по бюджет. За мен е чест днес да представя предложение за съвместната ни работа през следните 5 години. Като бивш евродепутат, аз съм наясно със значението на вашата работа. Искрено съм убедена, че единствено със съвместни усилия ще можем да градим доверие и надежда за европейския проект за всички европейци, независимо къде са родени. Искам да отдам заслугите на моят предшественик Корина Крецо. Вашето мото бе нито един регион да не бе изоставен. Това ще бъде и мое мото, като ще вложа своят опит и енергия. Моето мото, това мото е по-актуално днес от всякога. Глобализацията, цифровизацията, климатичните промени, всичко това рискува да бъдат оставени някои региони. Ще има възможности в дългосрочен план, но промяната е болезнена. Аз видях болката със собствените си очи като юрист през 80-те години – когато отговарях за програмата за текстилната промишленост. Това бяха тежки времена за текстилната индустрия и за предприятията, зависещи от нея. След 2008 година наблюдавахме нещо сходно и някои от вас все още виждат подобни проблеми. Различни сектори, различни места, но историята е една и съща. Не трябва да забравяме затворените фабрики, закрити работни места, намалените заплати, пенсии. Не трябва да се забравят умните млади хора, които напускат. Кохезията е в основата на европейския проект. Реформата на кохезията трябва да е основен приоритет. Глобализацията и бързите технологични промени подлагат на сериозен натиск местната економика – Уважаеми депутати, аз вярвам в тази политика, защото съм виждал нейния ефект по места. Когато бях млад економист, економист или пък министър на регионалното развитие, аз виждах как кохезионната политика е лост на промяната в Европа, а за някои райони това бе единствения наличен лост. От Арктическия район до Средиземно море, от бивши индустриални региони до селски региони, от най-отдалечените периферни региони до въгледобивните региони, от планински региони до селски региони. Европа трябва да действа. Трябва гражданите да виждат, че тя действа. Економиката трябва да работи за гражданите. Със средства за намеса, пригодени към потребностите на всяка една територия. Трябва да се улесни прехода към една екосообразна дигитална економика. Нито един регион или човек не трябва да бъдат изоставени. За мен е чест да ми бъде възложен този портфейл. Председателя Фондер Лайен ми повери 6 основни задачи. Някои са доста спешни. Първо, нормативната уредба. Фондер Лайен подчертава, аз съм съгласна, че има нужда от бързо споразумение – за да могат програмите да започнат да работят още в първия ден. Разчитам на вашата подкрепа. Тук трябва да работим съвместно. Справедливия преход също е много важна задача. Трябва да се подпомогнат регионите с енергоемки сектори, с въгледобивен сектор и стомандобен сектор – скоро ще чуете от нас предложения. Втората ми задача е гладко изпълнение. В писмото задачата е ясна. Бъдеща политика трябва да е модерна, лесна за използване и да води до качествени инвестиции. Трябва да работим с държавите членки, да упростим процедурите, без това да застрашава качеството на контрола. Секторните централно управляваните програми също трябва да играят своите роля и да се отчита териториалния ефект, да се създава синергия с кохезионната политика. Продълженията на комисията са амбициозни, например варианта опростени разходи. Така малките бенефициенти не трябва да съхраняват много фактори. фактури административните разноски ще бъдат намалени с 25%. Ще видим дали тези мерки ще дадат обещаните резултати. Третата ми задача – реформи. Паричния съюз е много предизвикателен, особено когато има различия между държавите по отношение на конкурентоспособност и социално-економическа конюнктура – Постигането на устойчиво дългосрочно сближаване, което да почива на конкурентоспособността е наша основна цел в тази насока. Инвестициите и реформите са от особено значение в тази връзка. Ето защо е крайно време да се започнат отново дискусиите за новите инструменти за подпомагане на инвестициите, програмата за подпомагане на реформите и бюджетния инструмент за сближаване и конкурентоспособност на еврозоната. Еврото е нашата валута. Трябва да оказваме на на подкрепа на тези, които вече са влезли в еврозоната и на тези, които сериозно работят за присъединяването към нея. Реформите трябва да бъдат преведени в съответствие с европейския семестър, но те трябва да бъдат предложени и приети от съответната държава. Обхвата им трябва да е премахване на плечките пред устойчивото развитие и сближаване, насърчаването на по-голяма конкурентоспособност, чрез подпомагане на националните програми, които включват модернизация на държавната администрация, реформа в образователната система или подобряване на управлението на горския фонд. Реформата и кохезията трябва да работят ръка за ръка и да се подсилват взаимно – а не да са за сметка една на други. Данакоплаците не трябва да финансират политики, които си противоречат. Моят ангажимент е работа в тясно сътрудничество с парламента и смятам, че тези инструменти трябва да следват общностния метод. Вашата подкрепа ще е от ключово значение. Съвместната ни работа е залог за постигането на видим напредък от самото начало и за навременното приемане на програмите. Моята първа задача е устойчивото развитие на градовете и градските райони. Предстоящия преглед на градската програма е много уместна възможност. Днес има неадекватно жилищно осигуряване в градовете, неадекватно транспортно прилагане, проблеми с околната среда. Това трябва да привлече нашето внимание, но същевременно има и възможност пред градовете те да бъдат водещи в дигиталната економика. Именно тук трябва да има тясно сътрудничество между националните и местни партньори. През януари 2020 година ще има градски форум в Порто. С удоволствие бих ви показала моя роден град. Петата ми задача е на отдалечените райони. Аз отчитам спецификата на тези региони. Техните потребности изискват специално внимание. Трансграничните региони, планинските региони също. Аз приветствам включването на специален аспект най-периферни региони в цели 21 нормативни актове за периода след 2020 година от рибарство до транспорт, климатични промени – по някои нормативни актове вече е имал тристранни срещи, за други трябва те първо да се борим и тук разчитам на вашата подкрепа. Последната ми шеста задача е комуникация. Тази политика означава много за много граждани, при все това не е добре известна. Моята цел е да посещавам регионите, да разбирам какви са местните потребности и въжделения, да насърчавам по-бързото изпълнение на проекти. Местните общности трябва да знаят, че не са изоставени. В тази връзка винаги ще ви държа в течение, когато отивам във вашия регион. Аз ще ви предоставям актуална информация за всички мои инициативи. Ще осигуря едно специално партньорство с парламента, най-вече с комисиите, представени днес. Това е приоритет за председателя на комисията, но и за мен самата. Аз засегнах каква е моята мисия. В заключение няколко думи за мен и за моя принос. Първо, аз твърдо вярвам в този ресор и ще гледам да вложа много енергия в него. Аз ще вложа лични усилия в тази политика, тъй като много съм работила по нея в съзнателния си живот. Аз е, имам магистърска степен по регионална политика, европейска интеграция. Работила съм по управлението на, реформа, на реформата, повече от десетилетия съм работила с кохезионната политика. Виждала съм какъв е ефекта върху гражданите. Като министър по регионалното развитие договарях и рамката за подпомагане на Португалия за периода 2000-2006. Тогавашният комисар бе Мишел Барние. Мисля, че коксионната политика ни подготвя за всичко. Като член на парламента в комисията по ЕКОН аз се запознах с сложните економически аспекти на различни досиета. Конкурентоспособността и кохезията трябва да вървят ръка за ръка за европейския проект. Това е едно много важно мото. Като евродепутат, министър, работещ в Централната банка, аз ще има пред всички тези аспекти – и на второ място, друго много важно нещо. Аз ще работя в екип. Ще работя в тясно сътрудничество с вас, с колегите от комисията, с регионите, градовете и местното население. Историята е отправила своя взор към нас. Това е първия колегиум с равенство на половете. Аз съм първия женски кандидат-комисар за Португалия – стъкленият таван може да бъде щупен, за да могат жените да се издигнат и да поемат високи отговорности. С моя екип се над... от таланти се надявам, че историята ще се гордее с нашите постижения. И на последно място, аз вярвам в европейския проект. Работила съм дълги години с европейската интеграция. В моя град има паметник на Вили Бранд – всеки път, когато минавам покрай него, си спомням за младостта, когато отраснах в условията на диктатура. Европа означава демокрация. Аз поделям виждането за свободна Португалия, част от европейското семейство. Европа все още означава демокрация за мен. В работата по места научих, че Европа означава солидарност, защото няма истинска демокрация, ако човек е лишен от е, образование или е социално изключен, няма достъп до, само, до здравеопазване. Европа продължава да означава солидарност за мен. Аз научих, че Европа означава и приятелство, взаимно уважение, общи ценности, обединение в различието. Европа означава всичко това и много повече за мен днес. Уважаеми депутати, тази Европа на демокрацията, солидарността, приятелството, общите ценности в различието, тази Европа ни призовава днес. Прехода към цифровата ера, към нови економически модел изисква дръзки решения при насърчаването на кохезията, при осъществяването на реформите, за да няма нито един гражданин или регион, които да са изоставени. Нека да се отзовем на този призив съвместно. Господин председател, искам да се отзова на този призив – Имам честа да внеса своята кандидатура за комисар с ресор кохезия и реформи. С огромно удоволствие ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря. Мадам ла комисар je vous remercie d'avoir... Благодаря ви, госпожо кандидат-комисар, че спазихте изцяло времето за изказване. Сега започваме дебата. Най-напред ще дам думата на координаторите, които представляват политическите групи. Искам отново да напомня, че разполагаме с по 5 минути. Един въпрос от една минута, отговор от 2 минути от кандидат-комисаря допълнителен въпрос от една минута и отговор от една минута на поставения допълнителен въпрос. Най-напред давам думата на колегата Андрей Новаков от името на НП. Уважаеми кандидат комисар, днес се чувствам горд, защото вие, се изпра... вие сте част от екипа, по по сближаване на НЕП, докато всички говорят за намаляване на финансирането. Това е така нареч... Може да се каже, че това е ракетата носител а, за този парламент и за бъдещата политика по сближаване. Трябва да започнем преговори за бъдещето на тази политика. Затова ви питам, ще подкрепите ли този екип и позицията на парламента за бъдещата политика по сближаване или смятате, че орязаните финансови средства са по-добрия по вариант? Ще бъде ли възстановена ставката на съфинансиране за най-бедните региони или те ще трябва да плащат повече? Благодаря. Уважаеми господин Новаков, уважаеми депутати. Много ви благодаря за този въпрос, защото това ще ми помогне да изясня моята концепция. Мисля, че предложението на комисията е основа за работата. Просто това. Това е основа за работа. И тук са включени няколко въпроса, които са положителни и адекватни според мен. Има големи ограничения. Когато организираме бюджета, обсъждаме разходите, не, но не знаем какви ще са приходите. Приходите ги решавате вие и държавите членки. Ето защо става въпрос за диалог между двамата са законодатели, защото вие е, е, ще решите какъв е най-добрият бюджет, който да използваме в комисията и навсякъде ще подкрепям най- възможно най-високото ниво, не само защото съм кандидат за този пост, но и защото вярвам, че Европа не може да се дъл... че може, че не може да се разширява и задълбочава, като същото време намалява средствата. Трябва да бъдем много внимателни по начин, е, как се управляваме тази политика, да анализираме въздействието на секторните политики, но имаме поле за действие и, и аз и моите колеги в комисията ще настояваме за най-високо ниво на финансовата рамка, така че да можем да изпълним нашите цели. Благодаря за вашия отговор, госпожо кандидат комисар. Съгласен съм, че кохезионната политика е гравитацията, която държи този съюз. Сигурен съм обаче, че никой извън тази зала не разбира защо политиката по сближаване се изпълнява така бавно. Как ще избегнете бавното изпълнение на тази политика, като имате предвид, че година преди края на периода изпълнението е само 30%. Мисля, че трябва да анализираме какви са проблемите и условията, на които бенефициентите трябва да отговарят, за да получат финансиране – на тази основа предложението на комисията е много ясно. Опростяването е в центъра на нашата работа. Има над 80 предложения и, и парламентът също е съгласен, които ще бъдат изпълнени. В съвета е, имаме, имаме същото разбиране – Целта на тази политика е да носи резултати и много ясно трябва да се разбере, че ако има проблеми, ако има други препятствия, със сигурност трябва да запързваме тази политика, така че гражданите да усетят въздействието на нашите усилия, на всичко, което правим, така че Европа да не бъде едно сегментирано пространство, а да бъде по-обединена. Така че всички граждани, където и да са, да се чувстват част от този проект и всъщност това е и нашата цел. Благодаря. Си. Благодаря, да. Ист. От името на социалистите на колегата Констанц Крейл. Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо кандидат комисар Ферейра, скъпа Елиза, Европейският съюз е изправен пред големи предизвикателства. Глобализиране, дигитализираме, борба с, с промените в климата, създаване на повече работни места и много други. Как кохезионната политика може да допринесе да се, намалят неравно, да се намали неравноправието между отделните региони за постигане на тази цел? Уважаема госпожо, госпожо Крел, програмата, която държите в ръцете си, включва всички тези проблеми. Да, независимо, че трябва да работим по-бързо, трябва да бъдем и много внимателни, когато използваме средствата, с които разполагаме. Тези средства вероятно ще бъдат увеличени, но все пак няма да са достатъчни, защото винаги включваме и нови елементи. Да, и глобализацията трябва да бъде взета предвид. Много важно е да предизвикаме промяна, преструктуриране с оглед на бъдещите предизвикателства, т.е. устойчива промяна, зелена промяна дигитализацията също, да се вземе предвид новото общество. Трябва да се концентрираме върху регионите, които имат най-голяма нужда от това. И тази концентрация върху най-бедните е, региони също е включена в този контекст с регионите на тях трябва да се обърне особено внимание. Има също така и региони, които преминават през преход. за Стари региони, които са индустриализирани, които сега са в криза, които имат нужда от преструктуриране. Така че ние разполагаме с един цялостен пакет да работим с тези региони с региони, в които въгледобната промишленост е силно развита, които са силно замърсени, ето защо ние се стремим към един честен преход, така че тези проблеми да бъдат решени. Трябва да бъдем в състояние да създадем необходимите инструменти според характеристиките на всеки един регион. За това целият този процес трябва да бъде гъвкав и по-бърз. Благодаря. Вторият ми въпрос е как кохезионната политика може да допринесе в борбата срещу климатичните промени и да поведе Съюза към едно въглеродно неутрално бъдеще? Каква е ролята на кохезионната политика в рамките на новото европейско зелено споразумение? Благодаря. Мисля, че това е много важен въпрос, защото за момента имаме компромис по отношение на регионалния фонд. 30% от средствата и плащания от този фонд в бъдеще през 2021-2027 ще бъдат насочени към проекти, свързани с климата. Прагът е по-висок 37% за Кохезионния фонд. Като си имат предвид, че тези това фонда представлява 25% от европейския бюджет и заедно с социалния фонд става една трета. Това е един цялостен пакет, който ще създаде нови импулси към едно по-добро и по-бързо съответствие на Европейския съюз и изпълнение на климатичните цели. В миналото положихме някои усилия 21% от предишния пакет бяха насочени към климатични проекти. Сега този процент е увеличен. Също така имаме още много неща, които да бъдат направени, така че да окажем влияние върху цялостната стойност на този климатичен пакет. Благодаря ви много. От групата Обнови Европа. Давам думата на колегата Андрей Нотек. Благодаря, господин председател. Добър вечер, госпожо Ферейра. Имам въпрос за Фонда за справедлив преход като основен инструмент за преход към нисковъглеродна економика. Как планирате да се конструира този фонд? Как ще се финансира? какви ще бъдат критериите за допустимост на проекти за финансиране от този фонд от регионите. По отношение на многодишната финансова рамка, там е предвидено съкръщаване на средствата за кохезионната политика. Фонда за справедлив преход не е включен. Има ли някакъв ангажимент финансирането на този фонд да не окаже допълнителен натиск върху бюджета за кохезионната политика. Уважаеми господин Онджеш Нотек, въпросът ви е много важен, тъй като Фонда за справедлив преход беше представен от новоизбрания председател на комисията като една от запазените марки на тази комисия – Парламентът първоначално поиска да се създаде такъв фонд. Това стана през 2018 година. Беше прията резолюция от Европейския парламент. Мисля, че тук присъства един от съдокладчиците, Гардия Забал. Парламентът поиска също 1,3 от брутния национален доход. Да, този фонд ще бъде създаден в комисията. Все още се извършва подготвителната работа. Въпреки, че сме само кандидати, ние искаме да има целенасочена подкрепа по места, да се съчетаят чисти инвестиции с социални мрежи, за да може тези региони да влязат в една нова парадигма, свързана с изменението на климата, опазването на околната среда, което е по-устойчиво за в бъдеще. Ние разглеждаме всички детайли, свързани с това, откъде ще се финансира този фонд. Ще работя много тясно с изпълнителният заместник-председател за зеленото споразумение с комисаря по бюджета, за да видим откъде ще дойдат средствата. Ние търсим също и свежи пари, но не мога да направя никакви обещания на този етап, тъй като работим първоначално по цялостната рамка и след това ще видим как ще се финансира този фонд, но той ще съществува и е, ще има важно значение за регионите, които зависят от индустрията, е, от е, въглодобива, от енергоемки отрасли. Благодаря ви за отговора. В допълнение искам да попитам за въгледобивните райони – те са най-силно засегнатите от прехода към нисковъглеродна економика. Бих искал да ви попитам как виждате ролята на тези региони като бенефициенти по този фонд за справедлив преход. Те ще бъдат ли основни бенефициенти по този фонд? Отговор Причината за създаване на този фонд за справедлив преход е да се отчитат сложните ситуации в някои региони, свързани с прехода. Да съчетаем наличните кохезионни фондове, да стигнем по места, да изведем на ново ниво тези региони. Това ще бъде една от целите. Не знае дали това ще бъде единствената цел. Ние ще направим много детайлен анализ къде другаде ще е необходима подобна помощ. Целта е, е да се помогне на тези региони да догонят останалите и също да се отърсят е, от е, това бреме, което тежи върху цяла Европа също. Благодаря ви. Сега давам думата на колегата Ненас, Никлас Нинас от групата на Зелените. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати, госпожа Ферера. Радвам се, че въпросът за изменението на климата е сериозен въпрос за тази комисия. Това е най-голямото предизвикателство пред европейците и пред цялото човечество. Необходими са незабавни действия. Затова има толкова млади, активни европейци, които протестират, настояват за предприемане на действия. Затова виждаме, че има ясни сен мандат за предприемане на действия, виждайки резултатите от изборите. Трябва да се намалят емисиите с 50% до 2300. Ние искаме 50% от средствата за кохезионната политика да отидат за мерки по изменението на климата. Като увеличим това финансиране до 50% поне, вие ще работите ли за основни наслоки към генералните дирекции? Как ще гарантирате, че оперативните програми ще доведат до декарбонизация? Благодаря ви. Това е особено важен въпрос тъй като борбата с изменението на климата не може да се прави на парче. Това е хоризонтален въпрос. Той трябва да бъде част от всички политики. Читам, че тази комисия, особено като се има предвид поети ангажимент от новоизбрания председател, са ясни. Ние трябва да сме конкретни, трябва да можем да организираме много внимателно различните инструменти, с които разполагаме. И считам, след като вече имаме цел за 2300 година и до 2050 година, това изисква огромни, огромни инвестиции. А тези инвестиции трябва да засягат не само кохезионната политика, това е така. А, ние имаме тавани за различни региони, които искат а, минимално ангажиране от 30 към 60% да се мине според различните региони и развитието на съответните държави. Ние трябва да работим с фонда за иновации, трябва да работим с Хоризонта Европа, с, съществуващите инструменти, InvestEU, с фонда за приспособяване към глобализацията. Ние трябва да съчетаем всички инструменти, за да направим качествен скок – в тази насока, но не трябва да се лъжим, защото всичко това ще струва много пари, ще бъде изключително технически сложно. Всеки трябва да реши каква ще бъде подходящата скорост, подходящия подход, но трябва да се действа бързо и това определено ще бъде центъра на вниманието на комисията. Благодаря ви. Регионите, които сега разчитат за енергоемки индустрия, ще имат най-големи предизвикателства да запазят добри условия за живота. Ние говорихме за справедливия преход, но това трябва да се отнася само за регионите, които имат дълбодо... въгледобив и Трябва да имаме предвид, че регионите трябва да получат средства, за да могат да извършат цялостно преобразование. Това включва и економическото измерение. Големи инвестиции и човешки капитал са от особена важност. Вие приемате ли до 2300 да бъдат закрити въвледобивните предприятия? И освен това, как ще се справите с бедността в тези региони? Също схемата за търговия с емисии не трябва ли да екстернализира средствата? Съвсем накратко мога да отговоря, като кажа, че трябва да използваме схемата за търговия с емисии за тази цел, трябва да видим какви ще бъдат детайлите по програмата. Тези програми няма да са ефикасни, ако не включват социален елемент, елемент на инвестиции, економически елемент. Всичко трябва да е съчетано, за да може да действа добре програмата. Ние искаме, трябва да мобилизираме хората на местно ниво. Ние трябва да съчетаваме Фонда за справедлив преход с цел пета, който интегрира различните инструменти от кохезионната политика и на базата на насоките, които са прияти. Така че трябва да работим заедно, за да осигурим устойчиво развитие за тези региони. Благодаря ви много за и Д. Франческа Донато. Благодаря, ще говоря на италиански. Благодаря. Госпожо Ферейра, оценявам духът на сътрудничество и откритостта ви към Европейския парламент. Комисията възнамерява да намали процента на съфинансиране по структурните фондове? Защото кризата изискваше завишен процент, но тя вече отмина. Само, че има по-бедни региони, като островите, които имат въпиюща нужда от подпомагане и достъп до тези фондове. Не може ли да имаме диференциран подход при структурните фондове, защото има сериозни социално-економически разминавания между регионите. Благодаря ви за въпроса. Развитието на Южна Италия е нещо, което наистина трябва да бъде проучено – защото това е полука за всички нас, какви затруднения възникват, когато се опитаме да вдъхнем нова динамика в един регион. Примера, който цитирахте, ни напомня колко важно е да имаме стабилни институционални структури, които да управляват структурните фондове, да са в състояние да вземат адекватни решения – също така трябва да се отчита и спецификата на различните региони и различните заинтересовани страни. Относно процента съфинансиране през 2009 той бе завишен. Тоест, имаше повече европейско съфинансиране за националните проекти. Това бе вследствие на проблемите възникнали от кризата през 2008 година. С тези промени бе възможна антицикличната интервенция, с което се компенсираха някои от съкръщаванията в инвестициите. Сега трябва да видим как да се върнем обратно към нормалното положение, което изисква предпазлив подход – не трябва да се прибързва. Процента на съфинансиране трябва да се променя без да проучим евентуалния ефект, но това е пътя по който трябва да тръгнем. Благодаря. Още един въпрос. Многодишната финансова рамка и евентуалните съкръщавания на средствата по Кохизионния фонд и ОСП вие ще се борите ли срещу отклоняване на средства от кохезията до такава степен, че кохезионната политика просто загуби своята ефективност и да загуби своите приоритети заради други политически области? Лично аз смятам, че поне на теория новите политики трябва да получават ново финансиране. Традиционните политики, като кохезионната политика и ОСП, не могат да се считат за непрекъснат източник на нови средства. С напускането на Великобритания бюджета на ЕС намалява съществено – Същевременно пред нас има голям набор от нови приоритети и потребности, които също трябва да намерят своето място в нашите програми. В отговора на вашия въпрос, бюджета се определя от двамата със законодателни органа. Ако се подобри МФР, това би било много хубаво и много важно – в колегиума аз ще положа максимални усилия да направя така, че да се тръгне именно по този път. Настъпил е момент всички ние да помислим много внимателно. Тук визираме парламента и комисията. Да помислим още веднъж по въпроса за собствените ресурси. Благодаря Рафаел Фито за ЕКАРЕ. Първо, искам да благодаря за встъпителното изказване, защото това, което казвате, се вписва с работата пред нашата комисия. Въпросът ми е за макроекономическите условия. Европейския парламент гласува против тях в контекста на кохезионната политика. Искам да попитам каква е вашата позиция по въпроса. Може ли да уверите тази комисия, че Европейската комисия няма да предприеме други инициативи по въпроса? И на второ място, относно предварителните условия отново. Предишната комисия за МФР предложи ново предварително условие, свързано с върховенството на закона и предложи да се спрат средствата за държавите членки, където има проблеми с върховенството на закона. Според съда има прекалено голямо право на преценка в това отношение и подкрепата бе частична в това отношение. Какво мислите по въпроса? Благодаря ви за въпроса. Относно макроекономическите условия и економическите аспекти, като член на този парламент имах възможност да обърна вниманието на проблемите, които могат да проистичат от прилагането на макроекономически условия в процикличен режим. Местните органи могат да променят цялостното управление на държавните средства – Радвам се, че комисията внесе добро предложение, само че не е премахнала макроекономическите условия. Важно е да не се прибягва до автоматично прилагане на условието спазване на върховенство на закона – винаги трябва да си има предвид принципа за съразмерност. Автоматичното задействане на тази клауза изобщо не е желателно. Това е много деликатен въпрос. Но правилата са каквито са. Има и друг много важен аспект. Ако има тежка економическа криза, комисията може да предложи на съвета да се пуснат отново средства, да се спре временното им спиране. Относно върховенството на закона, тук въпросът е принципен. Ние можем само да спазваме законодателството. От правна гледна точка, управлението на средствата изисква съответната държава да изпълнява основните конституционни демократични правила – ако съществува риск дадена държава да не е на висотата на тези изисквания в дадена област, то тогава комисията трябва да проведе проучване и евентуално да замързи плащанията. Това са въпросите, които повдигнат и това са моите отговори за момента. Още един въпрос относно пакта за стабилност и съфинансирането. Това е битка, която сме водили многократно в комисията, в парламента. Мисля, че е полезно да бъде обсъден този въпрос. Как да подходим относно процента национално съфинансиране и кохезионната политика? в основата на насоките, които бяха изложени от председателя на комисията, трябва да бъдат прогледнати правилата за гъвкавост по линия на пакта за стабилност и растеж. Мисля, че въпросът, който повдигнахте, вече е обсъждан в парламента. Става въпрос за необходимостта от един вид златно правило – мисля, че тук не могат да се правят предложения на парче. Трябва да се извърши основен анализ. Въпросът ще се дискутира в комисията. Аз ще играя активна роля заедно с моите колеги, за да видим как съвместно с комисаря Домбровскис и комисаря по економическите въпроси да внесем съответни промени по, по пакта. Сега не трябва да се отвърдат или приемат предложения. Те първо предстои обстоен анализ. С това приключиха първия кръг изказвания. Мартина Мишел се последна от името на ГУЕ. Благодаря, госпожо Ферера. Радвам се да чуя, че имате такива амбиции до края на тази година да постигнете споразумение за пакета за кохезионна политика. Но до някъде съм и притеснена, че във вашите писмени отговори не изразявате критика или съмнение предложенията на предишната комисия. Примерно, ограничаването до два приоритета иновативна и дигитализирана економика и защита на климата. Но кохезионната политика е нещо повече. Как виждате вие социалната кохезия, екологичните промени и свързаните с това проблеми с климата? Не съм сигурна, че напълно разбрах вашия въпрос. Ако говорите за структурата на предложението на комисията, мисля, че всички тези елементи са включени. Има ясно разбиране, че когато се намесвате в определен регион, трябва да комбинирате социални, климатични и економически елементи. И именно тази комбинация ще направи сближаването ефективно. Ако не съм ви разбрала, моля ви да поясните какво имате предвид. Моят въпрос беше насочен към договорната цел за социалната сплотеност и сближаването на, на качеството на живот, което не е включено като цел на кохезионната политика. Искам да ви питам и за европейския семестър. Като депутат се занимавахте с тази проблематика. Европейският семестър не е демократичен процес. Как бихте описали конкретни структури и реформи, които не са насочени към максимална печалба, а към сближаване и подобряване на начина на живот? Благодаря. В тази връзка аз виждам структурните реформи така. Те трябва да позволят държавите от еврозоната и кандидатките за приемане на еврото да разполагат с необходимите предпоставки за изпълнение на реформи, които да осигуряват сближаване. Когато говорим за реформи, предложенията трябва да бъдат обсъждани с парламента, трябва да се прилага общностният метод. Ако някоя държава иска да приеме общата валута, тя трябва да се образи с определени условия и да се постигнат определени цели. Е, бюджетен баланс, необходими средства, така че тези държави да могат да, постигнат постигнат сближаване по отношение на индикаторите за конкурентоспособност. През този финансов период вече натрупахме известен опит с помощта на техническа подкрепа за обучение на специалисти, реформа на образованието, на данъчна, в данъчната област. И ние работ... в тези предложения са базирани именно на тези резултати. Може да го кажа и на английски. Реформите е, в тези държави съдържат е, много повече теми, отколкото в миналото. Въпреки това, ни предстои още много работа, така че да подобрим този процес. Този процес минава през парламента и ние всички трябва да работим много по-активно и конструктивно, за да постигнем адаптиране на препоръките към конкретната ситуация в отделните страни. Примерно макроекономическото неравновесие по отношение на процедурите Необходима ни е работна програма, която да е сериозна, достоверна и която да води до подобрение в държавите. Ето така виждам аз тези реформи в съответствие с процес, принципа на кохерентност. Благодаря ви. Преминаваме към втория кръг въпроси и отговори. Давам думата на колегата Паскал Аримо. Благодаря, уважаеми председател. Добър вечер, госпожа Ферера. С това, пор... С това португалския ми приключва и започвам да говоря на немски. Искам да говоря за сътрудничеството. Сигурно сте запозната добре с програмата Интерек. Тук става въпрос за поставяне на мостове, така че да се намерят решения за общи проблеми. Ето защо нашите граждани ще усещат границите не толкова силно и няма да възприемат Европейски съюз толкова абстрактно. И ние съжаляваме, че комисията предвижда намаляване от 10,2 милиарда на 7,4 милиарда, което са 30%. Тоест, след 2020 година и не съм съгласен с вашите отговори, че те са умерени и адекватни. И сега, когато се сблъскваме навсякъде с национализма, ни, ни са ни необходими повече пари, за да преодолеем границите. И моят въпрос. Ще работите ли с съвета, ще се борите ли поне за запазване до сегашните средства? И как, какво мислите за този компонент 5 между регионалните инвестиции? Смятате ли, че този пети компонент трябва да бъде прехвърлен? И какво мислите за подпрограмата Interreg Europe, която комисията напълно премахна? Благодаря. Извинявайте, но ще ви коригирам. В писмените си отговори не съм казала, че намаляването е адекватно. Казах, че предложението е адекватно с оглед на ограниченията. Не съм казала, че намаляването е адекватно, а че предложението е адекватно. Това е едно предложение, по което можем да работим. Това съм казала. Казах, че комисията си е, постав... е дефинирала глобални амбициозни стойности, но не става въпрос да забавим изработването на новата рамка. Интерек е много интересна програма, това, това няма съмнение. Работила съм дълго време в Испания с такива програми и натрупах наистина невероятен опит. Мисля, че комисията още не възнамерява да съкръщава средствата по програмата Интерек. Трябва да съгласуваме отделните принципи, така че Интерек да се запази. Смятам, че сме готови да го направим. Не мога да дискутирам сега ред по ред условията на програмата, условията за гъвкавост – всичко обаче говори в полза на запазване на тази програма и натрупания с нея опит. Това е един много важен проект. В миналото имаше физически граници, които имаше граници пред хора, които всъщност физически бяха близко едни до други. Така че това е моят отговор. Благодаря ви за отговора. Сега последното изречение ще го обвържа с една актуална ситуация. Това е Брекзит. Интерек се използва доста от Обединеното кралство. Там има 500 проекта по Интерек и в рамките на споразумението за оттегляне, чиято ратификация доста се отдалечава, Обединеното каралство не е поело ясни ангажименти за границата между с Ирландия и какво ще стане, ако имаме Брексит без сделка. И мисля, че Интерек би допринесла в изключителна степен за решаване на проблеми с тази граница, за организирането на нещата. Споделяте ли моето мнение, че намаляването на бюджета на Интерек наистина ще навреди на проектите в този регион? Има ли план Б на комисията, ако се стигне до твърд Брексит? Да, наистина много трудно е да се планира Брексит. Е, и не само по това досие, и по другите е доста трудно да се планира. Какви са последиците от един твърд Брексит? Знаем, е, че се подготвя план за използване на Европейския фонд за солидарност. Знаем, че такъв план е разработен, за да се осигури спешна помощ най-вече за държавите и регионите на границата, които са директно засегнати от твърдия Брекзит. Също така засегнатото население, което въобще не иска Брексит. Ние не искаме Брексит изобщо, но ако все пак това стане, смят, ще проверим отново всички такива програми за сътрудничество, включително и Интерек. Ще се занимаем непосредствено с този проблем и има предвидени средства за спешна помощ, например данъци, митнически системи, фитосанитарни системи, помощ за предприятия, които изпитват затруднения, хора, които имат проблеми. Изра... Изразили сме предупреждение, но сега не мога да ви дам отговор, защото никой не знае точно какво означава твърд Брекзит и кога а, би могло да стане това. Но ние ще внимаваме думата сега на Изабел Каролес. Кандидатът за комисар заяви ангажимента си да продължи една от най-основните политики за Европа, именно политиката на сближаване, конвергенцията на вътрешния пазар, насърчаване на инвестициите, създаване на работни места, но това е свързано и с структурни реформи, които имат отношение към инвестициите. Как ще обедините тези два аспекта? В много случаи изглежда те се движат в различни посоки. Как ще гарантирате, че изпълнението на реформите ще доведе до по-добро сближаване, до повече създаване на качествени работни места, по-добри условия за работниците, иновации в цялата економика и преминаването към въглеродно-неутрална економика. Благодаря ви за поставения въпрос. Мисля, че доста дълго време говорим за бюджет, за бюджет на еврозоната. Единната валута доведе до конкуренция между отделните страни, без да има възможност за девалвиране на валутната единица, без економически стабилизатори. Това стана ясно по време на кризата. Особено когато има големи дисбаланси между държавите от Европейския съюз, то става, става още по-очевидно. Ако се стигне до истинско сближаване, ние трябва да разполагаме с вярната политика, трябва да имаме капацитет за инвестиране, за да се помогне на държавите и те да се развиват по-бързо в желаната посока. Структурната реформа, за която говорим, трябва да бъдат част от европейския семестър но те трябва да бъдат договорени с заинтересованите страни подробно. Държавите бенефициери трябва да решат какво искат да предложат. Трябва да има нещо като договор. Ако постигнат дадената цел, да се извършат и трансферите. Аз ще отговарям за две генерални дирекции за сближаването и за структурните реформи. Ако осъществим структурните реформи, трябва да имаме предвид и тяхното териториално въздействие. Не може да имаме тези две страни да се противоречат, а по-скоро да се помагат взаимно добрата реформа на публичната администрация трябва да доведе и до по-голямо сближаване. Реорганизирането на образователната система може и трябва да помогне да се подобри качеството на човешките ресурси, което също подпомага сближаването. Така че двете политики трябва да са тясно свързани, а не да се противоречат. Не можем да си допуснем да се пренебрегват взаимно. Структурните реформи са нещо естествено при наличието на единна валута. Сближаването е част от договорите, съществува вече от години, но трябва да го задълбочим. Благодаря. Искам да се възползвам от тази възможност, за да ви попитам как ще използвате европейския семестър по целите за устойчиво развитие. Когато говорим за европейския семестър, трябва да имам предвид е, каква е последователността в семестъра и специфичните за страните препоръки, които трябва да допринесат за ускоряване на процеса на сближаване. Освен това, трябва да имаме предвид, Не трябва да се целим към растеж на всяка цена. Трябва да има истинско развитие. И целите за устойчиво развитие са нещо, което трябва да е в центъра на вниманието ни. Не можем да загърбим качеството на развитието. Давам думата на Кристиан Гинея. Върху, че се говори за опростяване тук в Брюксел, както и в държавите членки, бенефициентите все още се оплакват, че има прекалена бюрокрация. Как ще гарантирате на тези бенефициери, че ще почувстват промяна на място? Вие казахте в встъпителното си изказване за метод, който започнахме да прилагаме в Румъния за опростените разходи, но има и проблеми. Имаше някои безпокойства за евентуално бъдещо решение на Европейската сметна палата. Знаем, че аудиторите са независими, но въпреки това ние трябва да осигурим стабилност на бенефициентите. Как ще работите с Европейската сметна палата, например, за да няма различни интерпретации от различните институции, които да засягат бенефициентите. Благодаря ви много. Това, за което ме питате, е много важна тема. В неформален порядък ми беше казано, че малките фирми не получават подкрепа от Европейския съюз, тъй като те не могат да наемат повече персонал, за да може да обработва всички документи и всички бюрократични изисквания. Идеята е политиката ни да стигне до хората на място мерките, които се предлагат от Европейската комисия, трябва да бъдат съчетани а, с наблюдения и да бъдат коригирани при нужда, ако се окаже, че не постигат желаните резултати. Може би ще трябва да се консултираме с бенефициентите и да ги попитаме какво им е необходимо, какво трябва да се опрости, как можем да направим сравнително лесни за изпълнение правилата, без ненужна бюрокрация. Ние трябва да погледнем нещата от призмата на потребителя, на клиента. Ние трябва да запазим това, което е необходимо, но да изчистим всички ненужни бюрократични изисквания. Следва да имаме предвид, че не можем да отслабваме механизмите за безопасност. Ние имаме задължителни изисквания, заложени в договорите за това да се проверява как се правят разходите. И това трябва да се има предвид при упростяването на процедурите. My... Благодаря ви. Вторият ми въпрос се отнася до вашата двояка роля – тъй като вие ще отговаряте и за сближаването, и за реформите. Има също новосъздадена генерална дирекция към комисията, отговаряща за структурните реформи. Вие вече казахте нещо по този въпрос, но за повече конкретика. Вие говорихте за условията, свързани с изразходването на средства по хоризионната политика. Считате ли, че това е основателно? Мисля, че това създава притеснения, че ще има някакви допълнителни изисквания за фондовете, че тези фондове ще бъдат отнети за целите на реформата. Тези е, реформи трябва да се разглеждат като необходими от държавите членки. Те напълно е, разбират е, тези реформи, тъй като са ги предложили самите те. Тези реформи допринасят за разширяване на капацитета им за растеж и за повече и по-бързо сближаване. Беше свършена доста работа в контекста на сегашния пакет реформи. Това е много показателно. Това, което беше извършено от това, този отдел, беше възприето като много положително в Гърция, в Литва. Те получиха техническа помощ. Имаше 26 държави, които получиха такава помощ. Отвои се капацитета на службите, които предоставят техническа помощ. Така че тяхната дейност се разглежда като нещо много положително. Ние искаме да се запази тази подкрепа, да се включи още един елемент, а именно капацитет за инвестиране. Мисля, че ние решаваме проблема, създаваме нов механизъм, който ще позволи паричния съюз да функционира без много рискове. Благодаря. Благодаря на чудесните въпроси. Давам думата на колегата Алваро Амаро. Добре, сеньоре комисари do Благодаря. Госпожо Ферейра, Днес дойдох на това изслушване и бях стъписан от прочетеното. Бях доста притеснен, първо като европейски гражданин. Ако имате необходимата политическа воля и подкрепа в комисията, а мисля, че вие се ползвате с подкрепата на председателя на комисията – не може ли да използвате тази политическа воля и да се опитате да отстраните несправедливостта? Несправедливостта по отношение на кохезията. Средства, които се пренасочват към по-богатите държави, вместо към по-бедните. Това е антитеза на кохезията. Като португалски комисар, ми се струва малко странно, че нещата тръгват именно в тази посока. Това, което казахте, разсея от части моите притеснения, но пак искам да ви попитам. Правилно ли съм ви разбрал? Може ли да потвърдите дали правилно съм ви разбрал? Мисля, че притесненията ви са безпочвени. Моят ангажимент към кохезията не е от вчера. Сигурно съм, че сте наясно с това но трябва да вземем решение. Дали да работим на базата на предложението на комисията или на базата на изцяло друго предложение. Предложението на комисията е работен документ. То е изготвено без изобщо да знаем как стоят нещата с приходната част. Това е един разумен вариант. Знаем, че страните, които са нетни вносители, ще трябва да положат повече усилия при този вариант. Но същевременно не може изцяло да се компенсират загубите, които ще настъпят, когато един важен вносител като Великобритания напусне Европейския съюз. Има и нови аспекти околна среда, климат, миграция, граничен контрол, отбрана и сигурност. Политика за добросъседство. Те също искат своето, аз ще следя това, което се случва в отношенията между вас и съвета, работата на комисията по бюджета. Ще направя всичко възможно, разбира се, съвета да постигне съгласие с парламента. Парламента от години работи по бюджета и съм сигурна, че резултата от ресторанните срещи ще е добър. Аз ще положа максимални усилия всичко да се увенчае с добър край. Госпожо Ферейра, казахте, че ще ни гледате нас, но и ние ще ви гледаме. Председателя фон дер Лайен неколкократно спомена за слабо населените територии, който поражда съответните очаквания. Ако имате политическа подкрепа от новия председател то аз вярвам във вашата честност и убеждения, само че реалността е друга. Знаем какви са всички затруднения. Кохезията е европейска цел и е възможно да има по-малко ресурси, само че от това не трябва да губи кохезията. Териториите, които са слабо населени, какво ще кажем за тях? Проценти за финансиране. Относно ресурсите, не комисията вдига приходите, това е работа на съвета. Тоест, държавите членки трябва да приемат завишена бюджетна вноска. Защото точно за това питате, за това става въпрос. Относно процента на съфинансиране, не знам дали ще имам възможност да ви дам пълен отговор, но това бе мярка взета от комисията през 2009 Тогава бе вдигнат процент на съфинансиране заради кризата. Сега е дошъл момент да се извърши фина настройка да няма някаква радикална промяна спрямо миналото, но постепенно да се върнем към нормалното положение от преди 2009 година. Ако имам повече време, бих се опитал да отговоря по-подробно. Благодаря. А сега давам думата на колегата Цветелина Пенкова. Заповядайте. Тя е в залата ли е? Да. Благодаря, господин председател. Ако ми позволите, ще говоря на български. Рейра, като една от новите като една от по-новите страни членки, България, както и много други държави, усещат положителните ефекти на политиката за сближаване. Въпреки това, северо-западният район в България все още е най-бедния в Европейския съюз. Продължавам да вярвам, че европейските политики в съчетание с усилията на националните правителства могат да спомогнат за решаването на демографските и економически проблеми в определени региони в Европейския съюз. Бих искала да Ви попитам какви специални мерки сте предвидили, за да помогнете на страните от Централна и Източна Европа да достигнат средния стандарт на живот на Европейския съюз? Благодаря Ви. Muito obrigada. Eh, a política de coesão é, é exatamente a resposta. Благодаря. Кохезионната политика е именно отговора на този проблем. Да, промените не винаги настъпват бързо. Понякога бавно се развиват нещата в най-бедните държави. Има редица проблеми. Застаряващо население, проблеми с финансирането, стопанската дейност. Кохезионната политика трябва да постави акцент върху най-слабо развитите региони на фона на това. Тя трябва да работи с другите области на политиката съвместно. Трябва да се изгради връзка между кохезионната политика и други политики, като социална политика, и економическата политика като цяло. Не съм запозната с подробности за региона, който цитирахте, но трябва да проучим внимателно кое е най-доброто решение, за да се преодолеят проблемите в този регион. Може би нещата ще опират до професионално образование или достъпност. Или пък нова институционална среда – която да промени социалната тъкан в този регион. Кохесионната политика трябва да гледа приоритетно на тези региони. Също така трябва много внимателно да се подходи спрямо спецификата на съответния регион, да се намери най-подходящия инструмент за него. Мисля, че това е правилният път. И много важен фактор е обмена на опит, що се отнася до стратегиите за регионално развитие. Много от нашите държави са били вече в подобно положение. Междурегионалното сътрудничество е много важно само по себе си, за да се учим един от друг и да не повтаряме грешките от миналото. Според мен принципът трябва да е никой да не бъде изоставен. Трябва да намерим начин най-слабо реги... развити региони да се доближат колкото се може по-бързо до по-развитите. Въпросът е свързан с вашите писмени отговори и факта, че се съгласявате с предложението на Европейската комисия относно намаляването на средствата по политиката за сближаване с 10% в дългосрочен план. В същото време има и предложение за увеличаване на националното съфинансиране. Бих искала да Ви попитам как мислите, че тези допълнителни мерки ще се отразят на възможностите за економическа подкрепа именно на най-бедните региони в Европейския съюз? Няма да повтарям това, което вече казах. Според мен предложението на комисията се основаваше на сериозно съкръщение на средствата. Това бе работната хипотеза. Нови момент е процента на съфинансиране. Този процент бе завишен заради сериозната економическа криза, защото тогава много държави членки изпитваха затруднения при осигуряването на националното съфинансиране. Организаторите на проектите не бяха в състояние да реализират своите проекти поради тази причина. Имаше недостиг на публични средства, нямаше възможности да бъде набран съответния процент национално съфинансиране – някои от тези проблеми персистират. Все още някои държави изпитват подобен недостиг на средства. Но постепенно искаме процента на съфинансиране да бъде нормализиран. Да се върне към нормалното, тъй като самата економика като че ли се връща към нормалното. Ако процента на европейско съфинансиране се занижи леко, ще имаме един лостов ефект, който ще е по-голям и ще има по-голям по-голямо въздействие относно достъпа до финансовите пазари и до кредитиране. Процентите са много добри в момента. Организаторите на, про... на проекти би трябвало лесно да се осигурят финансиране при добър лихвен процент. Така че те би трябвало да имат възможност за финансиране. Благодаря, госпожа Рус. Благодаря, госпожа кандидат комисар. Тук съм. През последните години забелязваме, че Европейския съюз финансира много проекти, които влияят зле на околната среда или които засягат местните общности. Доста често се дава преференция за економическите интереси, отколкото на социалните и екологически притеснения. Финансира се изкопаеми горива, които влияят отрицателно на околната среда. Не се прави нищо, за да се спрят злоупотребите. Европейският съюз не може да финансира подобни проекти предвид на екологичната криза. Ние предлагаме да има бюро, което да намери решения при спорни проекти. Вие ще подкрепите ли подобен подход? Как ще решите този проблем? И как ще отчетете екологичните изисквания? Европейските фондове трябва да се използват за струма, например, в Кресненското дефиле, което е защитена зона. Благодаря ви много. Що се отнася до конкретния случай, който споменахте, ще направя проверка. Не съм убедена, че се правят инвестиции в екологично вредни проекти. Ние не можем да финансираме, например, такива проекти като рудници или летища. Вие поставихте въпроса за тази магистрана, магистралата Струма. Аз трябва да се запозная с подробностите по този конкретен проект. Според мен е важно европейското законодателство да се спазва – Ние трябва да реализираме необходими проекти, като също държим сметка за ценностите, които са заложени в законодателството. Ако става дума за защитени зони или тези, които са под закрилата на ЮНЕСКО, трябва да се потърсят альтернативни решения, по-малко разрушителни альтернативи, да се предвидят и смягчаващи мерки, за да се избегне отрицателно влияние. Така че на първо място трябва да се спазва законодателството. Трябва внимателно да се работи по всеки проект. Не трябва да има неравновесие между защитата на околната среда като публично благо и да дадем възможност все пак хората спокойно да се придвижват. Не мога да ви дам решение веднага, но службите, за които отговарят, ще се занимаят с въпроса. Благодаря ви. Финансирането на Европейския съюз трябва да е ефикасно и устойчиво. Подобни примери с Кресненското дивлеле показва, че няма да е добри механизми за устойчиво регионално развитие. Принципът за партньорство е важен Считате ли, че така може да се гарантира всички заинтересовани страни да участват в изпълнението на структурните фондове. 2020 година ще бъде изключително важна за участието на партньорите, когато ще се разработват и бъдещите програми от държавите членки. Има текста, който предвижда финансиране на местните общности няма да се приемат до 2021 година. Как ще разрешите ситуацията, при която липсва консултации с заинтересованите страни? Какво ще направите, за да се чуе техния глас при подготовката на програмите през 2020 година, както и кодекса за поведение при партньорствата? Как ще наблюдавате ситуацията в държавите членки през 2020 година? Благодаря ви много за поставения въпрос. Считам, че партньорството е изключително важно. Трябва да се включат местните заинтересовани лица. Това е от изключителна важност. Аз ще видя какво точно става по места. От опита се знае, че участието на местните заинтересовани страни позволява проектите да се изпълнят така, че да се отполза за всички, да има пълно участие на местните общности в тези проекти. Аз отговарях за някои от тези интегрирани операции с участието на синдикатите, с участието на местни бизнес асоциации, на неправителствени организации, на търговски камери. Всичко това доведе до добавена стойност Що се отнася до настоящата ситуация, аз ще следя внимателно какво става, тъй като имаме установени принципи в Европейската комисия. Матилд Андруе има думата. Мерси, мисър президент. Мадам Ферера. Госпожо Ферера, независимо от поставената цел за кохезианно сближаване, някои региони си остават прекалено бедни. Някои периферни или уртапериферни региони са много бедни, с висока степен на безработица. Например, 40% от Реюнион са под прага на бедността. 20% са безработни. Сметната палата във Франция публикува един доклад миналата година относно управлението на европейски средства и тяхната ефикасност. Госпожо Ферер, какво ще направите така, че регионите да се възползват максимално от фондовете, които се събират средства на накоплатеца за ултрапериферните региони. Какво мислите за зад граничните територии? Какво мислите за вноса на продукция за данъка върху вноса на продукция в тези региони? Мисля, че това противоречи на член 343 от Европейския съюз, който позволява запазването на изключенията за тези задгранични територии. Благодаря. Най-отдалечените региони са наистина приоритет в договора. Ви споменахте за член 343. Да, те с право са приоритет за председатели на комисията за новия председател имам предвид. Тя визира необходимостта да се обърне специално внимание на развитието на тези региони. Те са изправени пред конкретни затруднения, разстоянието, затруднения достъп. Това е изключение финансирането на летища в тези региони, климатичните промени, уязвимостта на тези региони. В проекта на комисията има 21 предложения, насочени именно към най-отдалечените региони, то на различни нива. Ще бъде максимизиран достъпа до средства, ще бъде въведен минимален прак на помощи на глава от населението, а за Политиката по рибарство и селско стопанство ще има специални преференции за тези региони. Според мен стратегиите за развитието на тези региони трябва да поставят акцент върху връзката между транспорт и околна среда и други секторни политики. В много случаи се използва една селскостопанска култура в тези региони, ако има промени в цените на захарта, млякото, в селската стопанската политика, това може да се отрази сериозно на тези региони. Що се отнася до енергетиката, това е от ключово значение. Трябва да видим как да се развият тези региони на базата на възобновяеми енергийни източници. Положението тук е доста интересно енергията от водни вълни, от вятъра, от слънцето в тези региони, може да й позволи енергийна самодостатъчност и намаляване на външната зависимост от енергийни източници. Така че трябва да бъдем много внимателни. Микрофон за оратора. В миналото критикувахте тройката по отношение Гърция и Португалия. Готова ли сте да скъсте с логиката на затягане на колана? Или ще продължавате да я следвате, въпреки че тази логика и политика водят до нарастване на различията между териториите? Да, аз критикувах свръхпромените, които се искаха от тези държави по време на периода на тройката. В тези зали, тук в парламента, съм обсъждал дълго и на широко тези въпроси. Да, промените бяха прекомерни, тези корекции бяха прекомерни, прекомерни но Европа си извлече полуката. Единната валута трябва да разполага с цял набор от инструменти за подкрепа – сега вече има една идея в зародиш за реформите и това е лъч надежда. Еврозоната би трябвало да доведе до сближаване между държавите и корекциите трябва да са по-малко болезнени в кризисни времена. Има и друг елемент компенсаторните механизми чрез инвестициите. Те все още не са реализирани. Трябва да бъдат използвани краткосрочни инвестиционни механизми, което все още не е направено, за да се облегчи положението с заетостта. Благодаря.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 че беше финанси... съкръщено но финансирането за най-бедните страни. 23 за страни като Полша и 7% за страни като Германия. Ако победните страни не могат да използват тези фондове, това ще забави процеса? Какво е мнението ви? Дали тези бюджетни съкръщения са пътят да се насърчава тази политика? Добригада. Благодаря ви. Вашият е, въпрос е, има подтекста как кохезионните фондове се разпределят в държавите. Има най-разнообразни формули, които се прилагат. Някои от тях е, имат смисъл. Ако една страна има растеж, постепенно губи достъп до тези фондове. Когато има страна, която има проблеми с оказването на подкрепа на собствените си региони, когато има проблеми с растежа и с работните места, тази формула трябва непрекъснато да се коригира, да се усъвършенства, да се намери вярната пропорция, като се имат предвид че положението в различните държави се различава. Промените се дължат на темповете на растеж на държавите. Полша се справя много добре. Тя постига успех в сближаването, така че ви поздравявам за тези успехи, но това води до това, че няма да получавате толкова много средства. Същото се случва и с Португалия и други държави. Фондовете отиват за онези страни, на които им предстои още много работа. Всичко зависи от траекторията на съответната държава. Разбира се, формулите имат своите ограничения ако се стигне до драстично съкръщаване на средствата, мисля, че тук се налага да се наложат някакви лимити. Не можем просто да сравняваме настоящия с предходния програмен период. Благодаря ви. Имам още един въпрос, който е важен. В съвета беше стигнато до компромис относно осъществяването на проекти в газоснабдяването, в железопътните линии и инфраструктура във въздухоплаването. Аз вече отговорих на въпроса за летищата. Сегашното положение е, че освен в много-много специфични случаи, като например в случая с най-отдалечените райони, не трябва да се финансират летища, тъй като те противоречат на принципа за постепен преход към по-устойчива економика в Европа. Възможно е да се изграждат летеща, разбира се, но няма да получавате европейски фондове за това, ако няма изрични основания. Трябва да са обосновани тези допълнителни емисии на въглероден диоксид, за да се разреши финансиране. Това е положението с сега действащите правила. Разбира се, имат специфични случаи. Трябва да видим как се прилага този принцип на практика. Благодаря ви. Вече закъсняваме с графика. Последващия въпрос не е задължителен и трябва да е свързан с първоначално зададения въпрос. Сега давам думата на Симон Шмидбауер. Уважаема госпожо кандидат комисар, в някои държави има тенденция към децентрализация при вземането на решение и съответно тези решения се прехвърлят от държавата към регионите. В други държави обаче е точно обратното. Централиза... Има тенденция към централизация. Но за да може регионалната политика да се усеща на всички нива и във всички региони, Европейския парламент предложи регионалните, местните партньори, економическите заинтересовани страни да работят заедно. Принципът на партньорство трябва наистина да се прилага. Това е много важно. Но, за съжаление, тук има съпротива от страна на съвета, който иска една много по-обща формулировка. Моят въпрос е, вие като комисар ще дадете възможност на държавите членки да прехвърлят кохезионната политика от държавата към регионите или по-скоро искате по-балансиран подход между държавните регионални структури? Благодаря. Това е да е много важен и критичен въпрос. Това е въпрос, при който трябва да се обърне внимание на спецификите на държавите. Когато има регионални проекти, е много важно отделните нива да разполагат с необходимите отговорности, за да управляват програмите. Това, което аз мисля, е, че моята държава е една децентрализирана държава, има национална опция, мисля, че Европейският съюз не бива да се намества в вътрешните политически решения на дадена държава. Тогава, ето и втория ми въпрос. За да може кохезионната политика и принципът на партньорство да функционират, е необходимо доверие на всички нива. В началото казахте и предложихте е, е, да работите заедно с нас. Ето защо ви питам дали в конкретния случай има конфликт на интереси. За мен това е много важно в началото на нашето партньорство да се освободи от всички съмнения. Ваши, вашият партньор в Португалия отговаря за разпределението на регионално ниво на европейските средства. От ваша гледна точка има ли конфликт на интереси? Да или не? Ще отговоря на английски, така че всички да ме разберат. Благодаря ви за този въпрос, защото той ми позволява да обясня. Да, това е свързано с първия ми отговор. В Португалия нямаме региони като такива, имаме административни единици. Моят съпруг е университетски професор, економист и той три години работеше в една от тези публични институции, която се занимава с регионалното развитие на Северна Португалия. Смятам, че няма конфликт на интереси, тъй като той се отчиташе на, ми, на а, министъра от Централното правителство. Но тъй като се притеснявам от тези внушения, те не са, това не е истински проблем, няма конфликт, той е публи... Е, обществен служител, е, няма частни интереси, но аз писах на председателя на комисията и казах, че ако в някакъв момент има някаква опасност, е, и ще ви прочета това, което съм написала. Готова съм да взема всички необходими марки е, мерки, за да избегна всяко вношение за конфликт. Ще се откажа от участие в вземането на решение във връзка с европейските фондове и моите отговорности, които пряко или непряко могат да влязат в конфликт с интересите на моя съпруг. Така че ако има някакъв личен аспект, аз ще се въздържа изцяло. Тоест, аз а, а, ще се откаже от вземането на решение и тогава председателят на комисията ще трябва да вземе решение дали да делегира това на друг. Надявам се, че това няма да се случи. Нашата система се ръководи от правила. Моят съпруг никога не е имал нещо общо с предишния комисар, но въпреки това исках да изясня този въпрос и затова изпратих въпросното писмо на председателя на комисията готова съм да взема всички необходими мерки, които са необходими в тази връзка. Е, това е моят публичен компромис. Благодаря. Благодаря на колегата за поставения въпрос. Благодаря за отговора. За откровения отговор. Солис Перес има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо кандидат комисара. Бих искала да разбера какво ще направите, за да направите така, че Европа да се подготви за цифровата ера и да ни изостава. Има региони, които трябва да имат планове за интелигентна специализация. Въпросът ми е как ще гарантирате, че структурните фондове ще играят основна роля при определенето на индустриална, новаторска политика, която ще допринесе за развитието на всички европейски региони, включително на най-слабо развитите. Може да има известно припокриване между вашия ресор и този свързан с демокрацията. Е, имам предвид най- слабо развитите райони, също въпроса с изтичането на мозъци, как ще използвате вашия ресор, за да се постигнат всички цели в сферата на цифровизацията и иновациите. Считам, че това е въпрос от централно значение. Това, което искаме в предложението на комисията, проектите, които се представят, да изпълняват две основни цели. Една по-интелигентна Европа, иновативна економика, нови технологии, без да се изоставят най-слабо развитите региони. Те да не са изостанали и да използват само устарели технологии. Освен това, трябва да се държи сметка за екологичните ни цели. Има така наречените тематични концентрации, което означава, че за всеки вид регион има минимални изисквания относно тези две измерения. Дори най-слабо развитите региони в най-бедните държави. са обхванати. Държавите, които имат трудни, трудности с проектите, трябва да получат подкрепа. Изискванията ще зависят от типологията на региона – ние не бихме искали да има сегментиране. Някои региони да бъдат по-новаторски, други да изостават. Политиките, които се реализират на централно ниво, трябва да се разбираеми, що се отнася до тяхното въздействие върху територията. Всички стратегически инвестиции – обикновено се насочват към по-развитите части. И това е много обезпокоително. Трябва да видим какво е въздействието върху пространственото планиране. Нещо, което много ни безпокои, е свързано с фондовете. Има някои региони, които имат сериозни проблеми в освояването на инфра... фондове за инфраструктурни проекти какво ще направите, за да се използват тези фондове в по-новаторски сфери и какви са вашите предложения, за да се подобри ефикасността и ефективността на фондовете, техническата помощ и как може да се подобри освоемостта на фондовете. Благодаря ви за въпроса. Е, много неща зависят от качеството на институциите, на наличните структури, на общностите, където ще се реализират инвестициите. Трябва да се обхванат всички аспекти, да се осигурява техническа помощ, е, за да могат програмите ефикасно да се изпълняват. Ние искаме развитие, но не на всяка цена. Ние искаме развитие, което да е екологосъобразно, устойчиво. Освен това, искаме да се развиват новите технологии. Мисля, че в това предложение има възможност да се включат всички тези аспекти. Важно е да се намери вярната рецепта, така че всички да са печеливши. Ние трябва да се доверим на местните заинтересовани лица, за да бъдат проектите печеливши. Госпожа Дамато. Благодаря. Консолидираният текст, който миналата година беше прият на пленарно заседание, предвижда повече гъвкавост за национално съфинансиране – на проекти за економическа стабилизация. Вие сега казахте, че новата комисия ще бъдат премислени някои от критериите за тази стабилност. Тази тема е много важна. Става въпрос за развитието на не толкова развитите региони. Може ли да потвърдите, че поне съфинансирането за зелени инвестиции няма да бъде извадено от критериите. През миналия законодателен период, на период направихме няко, някои неща. Примерно субсидиите за твърдите горива бяха премахнати, но има, се водят преговори с съвета и държавите членки, но предвиждате ли ревизия на правилата? Благодаря. Казах, че теми като тази трябва да бъдат разгледани в рамките на промяната на пакта за стабилизация. Разбира се, това е един комплексен, времеемък процес, Става въпрос за европейско законодателство. Това е процес, който е в ръцете на моите колеги, които отговарят за економическото развитие и за кандидата за заместник-председател. Аз мога да ви обещая, че моето намерение е да обсъдим тази тема за да можем да адаптираме критериите повече към реалността. Но в момента не знам какви ще бъдат резултатите. И още нещо. Ние много държим на този пакт за стабилност и растеж, но как можем да помогнем на общините, чието административен капацитет не е толкова добре развит? Просто няма такъв капацитет и фондовете се използват лошо по тази причина. Ще има ли някакви проверки през следващите години? Общините въобще не могат да изпълняват проекти и са изцяло блокирани, когато става въпрос за инвестиции, които допринесат за този пакт. Във вашия въпрос има различни елементи. Говорихте за проверките. Мисля, че те са необходими. Ние отговаряме пред гражданите, защото финансите, които използваме, са пари от данъците на тези граждани. Комисията се опитва в своите предложения да направи нещата по-прости от в оперативна гледна точка, по-лесни за проследяване, най-вече за малките предприятия и малките бенефициенти. Но проверки трябва да има, защото това е една огромна отговорност да администрираме пари, които принадлежат на гражданите. Тези пари са платени от гражданите като данъци. Качеството трябва да бъде по-високо. Не бива да включваме механизми или операции, които имат добавена стойност. Трябва да знаем как да протича тези проверки, как трябва да се изразходват финансовите средства. Трябва обаче да се подобри и качеството на проектите. Проектите трябва да бъдат контролирани. Те трябва също така да имат известна териториална пропорционалност. Разбира се, по време на тези процеси има място за подобрение и предложението, което се дискутира в момента, прави точно това. Благодаря. Давам думата на Маргарита Маркес, член на Комисията по бюджет. Президент, е, кара комисария е дезигната, ак фикар клар. Госпожо Ферейра, мисля, че трябва да е ясно. Всички държави членки на Европейския съюз са бенефициенти на кохезионната политика, било то пряко или косвено. Португалия е държава, където резултат от кохезионната политика е доста видим. Вие тук сте на изслушване като кандидат за комисар, а не на изслушване за министър в португалското правителство. Португалия трябва да спази член 245 от договора. В това ново поколение кохезионна политика, кохезионната цел, която приоритетна цел за Европейския съюз, трябва да фигурира във всички европейски политики. Ето защо финансирането на кохезията надхвърля финансовия пакет за самата кохезия. Искам да разбера каква е вашата амбиция за бъдещето на кохезионната политика. Трябва да кажа, че много се зарадвах, като чух, че сте готова да сътрудничате с парламента, за да се подобри предложението на комисията и да се започнат максимално бързо преговори с оглед сключването на навременно споразумение за МФР. Благодаря. Съгласна съм с всичко, което казахте. Забележката ви е съвсем навременна и уместна. И тя отговаря на нашите основни притеснения – Положението, в което се намираме, е доста крехко, що се отнася до бюджета на Европейския съюз. Възможно е да се наложи по време на преговорите да направим крачка назад, да направим промени. Разбира се, аз ще участвам активно в преговорите с съвета. Хубаво би било да тръгнем в посоката очертана от парламента. Това би било хубаво и интересно, само че от структурна гледна точка дебата за альтернативните варианти и собствените ресурси трябва отново да намери място в дневния ред. Имаме повече потребности, то най-разнородни. Великобритания ще напусне Европейския съюз, което ще доведе до недостиг на средства. Комисията е технически орган. Това, което можем да обсъдим е как всички дадем своя принос за чувство на обща отговорност. В комисията всички ще принесем с нашия опит, умения, с различното ни мнение, разбира се, ще има различия в мнението. Инструмента за конвергенция и конкурентоспособност в еврозоната трябва да бъде допълнен с другите инструменти и да дава допълнителна полза. И при неговото разработване трябва да се отчита и економическия цикъл – как може да се върже модулация на този инструмент, за да отчита сериозното забавене на темповите на економически растеж? И ако има проблем с конвергенцията и конкурентоспособността, как ще използвате критерия за разпределение, за да осигурите максимално изпълнение на целите? Благодаря. Вие говорите за BICC на английски. Това е съкръщението на английски. Целта на този механизъм е да се финансира структурната политика в държавите членки. И аз искам да използвам термина структурна реформа, защото тя може да има положителен ефект върху системата на образование, на здравеопазване, върху държавния сектор. Както вече казах в встъпителното си изказване, можем да помислим как управляваме горския фонд, за да предотвратим екокатастрофи. Идеята на инструмента е да се дават компенсации на държавите членки на еврозоната – за да не се ограничават структурните реформи заради липсата на достатъчно бюджетни средства. Защото в противен случай те няма да са в състояние да реализират съответната политика, ако се придържат към зададената рамка за публични финанси. Ако този инструмент се базира на предишния мандат на комисията, където се оказваше само техническа помощ за държавите, които искат да станат членки на еврозоната. Мисля, че сега ще установите, че има една сходна система, но за нея ще ви дам подробности по-късно. Комисията по економически въпроси, госпожа Перейра. Госпожо Ферейра, економическия растеж е възможност за държавите членки да проведат структурна реформа. Предизборните кампании изкушават правителствата. В една държава като Португалия с високо ниво на дълга или пък Гърция и други, е трудно би се провела една структурна реформа. Еврогрупата е блокирана. Не сме успели да реформираме еврозоната. Марио Сентено, той не е провеждал структурни реформи в своята държава, нито е пък реформа в еврозоната. В писмените ви отговори говорите за структурни реформи, но като че ли те никога не се състоят. Гражданите трябва да знаят какви реформи искате, какво трябва да се промени на пазара на заетостта, какво трябва да се промени в сектора на образование и здравеопазване. Не казвам, че ще ми е много приятно да отговоря на вашия въпрос – Това, което казвате, има отношение към националната политика и аз няма да се спирам на този аспект. Що се отнася до това, което аз искам, да, ще отговоря. Въпросът не опира до това какво аз искам, а по-скоро какво трябва да бъде обсъдено от съответните държави. По линия на европейския семестър. Именно държавите трябва да определят политиката, която трябва да се следва в рамките на семестъра. Те самите трябва да бъдат инициатори на предложението и на неговата реализация. В много... Така или иначе, тези политики изискват реорганизация, процес, който струва пари. Всяка държава членка определя стратегията си, не може да бъде налагана политиката отгоре – И така, имате националните препоръки, само че те трябва да бъдат обект на преговори. Всяка държава трябва да внесе предложение. Благодаря ви за отговора. Имам само една забележка. Еврогрупата не е национална политика. А относно структурните реформи, казахте, че всяка държава има различни потребности от структурни реформи. Според мен обаче комисията трябва да намери пресечната точка, да има един хармонизиран подход. Относно инструмента за конвергенция, вие ще участвате ли при неговото прилагане? Трябва да кажа, че съм доста разочарован от вашите отговори като че не намалявате нивото на амбициозност, което ние като убедени европейци очакваме, а именно общ бюджет за еврозоната. Струва ми се, че ще има един вид малка тройка за всяка държава, тройка за всеки стопански отрасъл, тройка за образованието, стройка за здравеопазването, тройка за пазара на труда. Това ли е вашата амбиция във връзка с този инструмент за бюджетния капацитет на еврозоната? Или искате да направите нещо повече. В крайна сметка да не се стигне само до разочарования. С голямо удоволствие искам да се дистанцирам от идеята за малки тройки и се радвам, че и вие не споделяте тази идея. Аз съм се борила с тройки в миналото и много неща се промениха в последствие – Економическата политика също претърпя промени. Европейския семестър е инструмент, който осигурява по-добри възможности за справянето с дисбаланса в еврозоната. Ние работим по фината настройка на всички тези процеси – самите държави трябва да внесат предложение. Т.е. това е точно обратно на идеята на тройката. Проблема с последната е, че тъй като Европа не разполагаш с съответната структура, бе създаден механизъм, който според мен не донесе резултати. С пакета от 6 законодателни предложения и с европейски семестър мисля, че има доста интересни предложения – Хубаво е да разгледате националните препоръки и структурните реформи. Плановете за реформа за всяка една държава имам предвид. Разгледайте ги подробно, най-вече приложение Делатинско. Там има списък на видовите проекти, които трябва да бъдат реализирани от съответната държава. Иначе всяка държава избира какъв точно ангажимент да поеме, какво да направи. Според мен това е напредък. И това е залог за работата на еврозоната. Благодаря, Жозе Космао от Комисията по економически въпроси. Бригада, комисия. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо кандидат комисар. Казвате, че економическата политика в Европа се е променила. Аз не съм толкова убеден. Разбира се, всички говорят за инвестиции. Инвестиционната политика се опитва да подкрепи растежа, но какво да кажем за преразпределенето? Имаме европейски семестър, имаме съкръщения на фондовете за сближаване. с подкрепата на парламента ще направите ли така, че да не се съкръщават средствата за кохезионната политика? Това би бил най-лошият сценарий. Бихте ли подкрепили идеята инвестициите, най-вече в борбата с бедността и неравенството, инвестиции в публичните услуги и борбата с климатичните изменения не трябва да бъдат част от отчитаните средства за изпълнението. Благодаря ви за този въпрос. Има напредък в растежа. Минаха години. Естествено, не всичко е съвършено. Когато всичко функционира добре, ще е добре. Вървим по този път. Европа се изгражда стъпка по стъпка. Трябва да променим курса, да подобряваме работата си в тази посока. Останалите аспекти, които споменахте, вече ги обхванах в отговори на други въпроси. има преструктуриране на бюджета. Ако парламентът и съветът решат да увеличат бюджета, това би било добре дошло. Считам, че политиката за сближаване трябва да бъде отстоявана, както и втория стълб на ОСП. тъй като кохезионната политика е тясно свързана с развитието на селските райони. Затова считам, че е важно да имаме средств, мерки за разрешаването на възникващи проблеми. Аз ще работя за сближаването за да се динамизира вътрешният пазар, което е нещо изключително важно, тъй като ние създаваме единна валута и това трябва да се има предвид. Не всички държави обаче се движат напред с една и съща скорост. Важното е обаче да вървим напред. Относно условията държавите членки, които изпълняват насоките от Европейската комисия, получават подкрепа, другите са санкционирани. Този парламент трябва да е наясно за какво става дума, когато говорим за реформи, за регулиране на пазара на труда, за съкръщаване на публичните услуги или пък говорим за нещо по-различно. Това, което е най-важното, е свързано с отговорна економическа политика. Това предвижда подобряване на економическото състояние в еврозоната. Вие казахте нещо много важно. Казахте, че реформите не могат да бъдат налагани. И искам да разбера дали считате, че предоставянето или непредоставянето на средства ще бъде разменната монета за изпълнение на реформите, които се налагат от комисията. От моя гледна точка има тук два различни въпроса. Вие говорите за политиката на сближаване. Действащото законодателство предвижва макроусловия. Както вече казах, Предложението на комисията е да се смекчат да смекчат условията, да има пропорционалност, политиката да бъде адаптирана. Но аз имам, се вземам предвид това, което казахте. На следващо място говорите за структурните реформи. Това, което трябва да направим според мен по-настоящем, е да има политики, така че има съответствие между политиката за конкуренция и сближаване в държавите членки. Но трите институции са тези, които трябва да постигнат съгласие помежду си. Разбира се, аз подкрепям принципа на съвместно вземане на решения. Алфред Сант от Комисията по економическите и павлични въпроси. Доколкото разбирам, вие не можете да ни казвате какво ще включва фонда за справедлив преход, но каква ще бъде вашата позиция, когато го има? Три въпроса имам. Първо, как ще гарантирате, че фонда за справедлив преход ще се ограничи само до оценка на екологичното въздействие и че ще обхваща социално-економически ефект върху работни, работещите. Поемате ли ангажимент този фонд да не има съдбата на ЕФСИ, които отиват към регионите, които се развиват най-добре? Съветът през юли заключи, че трябва да се отчитат обстоятелствата в отделните държави при преминаването към неутрален по отношение на климата Европейския съюз. Ще се подкрепят ли островите и периферните райони, които имат сериозни трудности, що се отнася до възприемането на чисти енергийни и транспортни системи? Скъпи Алфред Санд, аз вземам предвид вашия въпрос. Вие казахте, че не мога да поемам ангажименти тук. Ние всички работим по въпроса. След 100 дни ще имаме отговор след влизането в длъжност на комисията. Аз работя много активно по този въпрос. Вие питате дали този фонд ще решава и проблеми, свързани с островете. Зависи. Този фонд за справедлив преход е също ограничен. В парламента говорите за 4,8 милиарда. Този фонд трябва да бъде включен в пакета с кохезионните фондове. Трябва да се стиковат нещата така, че да се справим с най-сериозните проблеми с изпълнение на екологичните норми, но трябва да разгледаме всички инструменти, с които разполагаме, за да можем да отговорим на различните ситуации. Към момента аз бих искал да отворим малко нещата, ще видим дали това ще е възможно и какви са механизмите, които можем да приложим, за да можем да привлечем повече средства. Говорихте за програмата, старата програма на Юнкер. Не можем да сегментираме всичко, което имаме като фондове. Трябва да работим заедно. Когато споменавате социалните аспекти, тук мога да отговоря с твърдо да. Да, трябва да има някакъв механизъм и съвместна намеса, като имаме определена база, да се прилага социалния фонд, също средства, които са свързани с социалната интеграция, да се съчетае всичко, за да имаме една стабилна програма за развитието на всеки регион. Допълнителен въпрос когато говорите за периферни райони и острови в регионалната политика, може ли да има конфликти между това, което иска да направите като инвестиции от частния сектор е, и политиката на конкуренция в Европейския съюз? Да, това е, е доста сложен въпрос. Не е толкова лесно да му се отговори за една минута. Знаете, че ще има някои изключения от политиката на конкуренция за островите може да има такива изключения в политиката на конкуренция, но трябва да се съобразяваме с конкретната ситуация. Има прецедента, когато сте в един малък остров, има някои изключения от правилата за конкуренция. Така че ние ще работим заедно с Европейския парламент. Ние ще напаснем този инструмент според нуждите, но нека да ни работим по-отделно, изолирани, да няма дублиране на това, което се прави чрез фонда. Благодаря. Жил Еванс има думата. Уважаема госпожо кандидат комизар. Да, диференциацията в регионите е предизвикателство. Имаме голям опит в тази област, но демографията също е проблем в тези региони. Говорихте вече за умните млади хора, които напускат хората търсят по-добро образование, работа и това става, и става все по-трудно тези млади хора да се задържат в тези общности. Ще съставите ли експертна комисия, работна група, която да намери истински решения, за да се намали миграцията от тези райони? Това е свързано и с програмата Интерек, как ще окоръжите и, и участниците в такива трансгранични програми. Благодаря за вашите въпроси. Засегнахте въпрос, който наистина е много важен. Мисля, че повечето от нас, в зависимост от държавите и регионите, от които идваме, сме се сблъсквали с тези невероятни усилия да даваме по-добро образование, по-добро обучение, да инвестираме в хората. Разбира се, е, заплатите не са чак толкова високи и хората са принудени си тръгват. Източват се мозъци и това заслужава нашето внимание. Инстинктивно бих казала да. Ще създам експертна група, но не знам дали такова нещо е, вече не съществува в рамките на съответните служби и генерални дирекции. Ще го обсъдя, ще проверя и ще разбера. Знам, че те споделят тези притеснения. Ние говорим по тези въпроси. А, разбира се, хората трябва да намерят работа, която да съответства на техните умения трябва да има публична администрация, капацитет за привличане на инвестиции е, е, и, създаване на нови компании в тези региони. Или това е пакет, или просто не работи. Но има сериозни притеснения. Аз е, го вземам много при сърце и обещавам, че много внимателно ще проуча въпроса, така че да се заемем с този въпрос, за който говорите. И сега един свързан въпрос за равенството между половете. Вие също сте поели ангажимент за това и аз и моята група също. Но как ще превърнем това в действие? Ето това е въпроса, защото все още няма ясна стратегия за равенство между половете, специфични цели и няма такива неща в многогодишна финансова рамка. Има ли данни така, че тези, които създават политики, да създават политики, които се основават на факти? Какви стъпки ще предприемете така, че балансът между половете да стане част от кохезионната политика през следващата многодишна финансова рамка? Да, много ви благодаря че повдигате този въпрос, защото има много аспекти и искам а, действително, а, искам да имам възможност да изрази опасенията си в тази посока. Ще търсим всякакви начини а, да осигуряваме капацитет за програми, кои, а, които включват тези елементи, да създаваме условия за използване на а, фондовете. Мисля, че по някакъв е, че по някакъв начин това равенство между половете ще се превърне в един по-общ принцип и в условие за управление на тези финансови средства. В рамките на моята генерална дирекция аз съм говорила с отдела по човешки ресурси, ресурси говорила съм с комисията, с Генералната дирекция по регионална политика. Те са много натоварени и а, е, така няма баланс в тази работа. Броят на жените менеджери е пропорционално по-малък от този в цялата комисия. Става въпрос, е, че трябва да разгледаме тези аспекти на вътрешно ниво. Е, по, по един прикрит начин жените биват избутвани от менеджерските нива и нашата комисия иска да се занимае и с този проблем. Благодаря ви, Стефан Бижу. Благодаря, господин председател. Добър вечер, госпожо Ферейра. Европа е една територия пълна с предизвикателства, но това е територия на надежда. Надежда за достоинство на фона на безработицата, на сигурност на на фона на климатичните изменения място за равни възможности, чисто и просто. Нашата обща отговорност е да отговорим на законните искания на нашите граждани, включително и в най-отдалечените региони на 2000 км от Брюксел, в задграничните територии – които изискват много повече ефикасност по отношение на кохезията. И аз пледирам за тази ефикасност, която да стане основен елемент от дейността на всички комисари по околна среда, рибарство, младеж и другите. Трябва да се мобилизирате да работите съвместно. Както вие казахте вече, няма да изоставите никой в Европа и аз ви вярвам. Аз ви описах кои са належащите проблеми. Сега трябва да се отиде по-далеч и искам от вас да поемете ангажимент непрекъснато, да следите положението и да предприемете конкретни мерки за най-отдалеченото население в Европа. Съвсем лесно ще ви отговоря. Отговорът ми е да. Аз съм много ангажирана по тази тема. Според мен обща отговорност е да се обърне специално внимание на отдалечените региони. Освен най-преферните региони, има и други, за които трябва да се погрижим, но наистина принципно периферните региони са доста особени, ако мога така да се изразя. Благодаря за ангажимента относно е, метода, организацията на вашата генерална дирекция по отношение на целите и ангажиментите. Имам едно предложение тримесечна платформа с съответните комисари, с гражданското общество, с парламента. По този начин ще имаме възможност за редовен обмен, който да е междусекторен и ще осигури доста по-голяма ефикасност. Благодаря за предложението, ще помисля върху него, ще видим, ще се допитам до съответните служби. Може да намерим някакво решение, но не мога нищо да ви обещая за момента. Не мога да обещая, че ще реализираме тази идея. Ще извърша доста сериозен анализ на вашето предложение. Благодаря. Сега Хосе Манел Фернандес, член на комисията по бюджета, има думата. Кара комисар индигитада, а компетенция, а амбиção и а коражен фазен. Благодаря, госпожо кандидат комисар. Компетенцията и смелостта правят разликата между определени ограничения. И е, дали е, работата на комисарите ще се оценява като положителна или отрицателна. отрицателна. По отношение на изследванията и бюджета, който е с е, плюс от 25%, но сега в новият е, бюджет има намаление. Става въпрос за 66 милиона ние казахме, че няма да приемем това намаление. Става въпрос за кохезионния фонд. Той служи на най-бедните държави. А кохезионния фонд, предложението на комисията, има намаление от 46%, което е недопустимо. И ако кохезионната политика продължава така, едва ли ще може да се нарича кохезионна ще има и намаление на ставките, но това няма нищо общо с умерено намаление. Дали това е най-добрият сценарий? Дали кохезионната политика ще продължи да бъде приоритет или не? Е, вие в писмените си отговори сте казали, че най-добрият сценарий са тези намаления, че те са умерени. Вашите отговори показват, че сте се отказали от това. Благодаря за вашия въпрос. Този въпрос беше поставен от много други колеги и отговорих много пъти. Ето защо смятам, че няма смисъл още веднъж да се връщам на нея. Мисля, че всичко е ясно. Това предложение е добра основа за работа. И е рационална основа, единствената смислена альтернатива, защото альтернативата да се отхвърли това предложение е альтернатива, с която също не сте съгласни. Това не означава, че предложението не трябва да се, по него не трябва да се преговаря има трилог, утре ще има трилог, вероятно ще има и още един трилог. И именно да се водят тези преговори и след това идва ред на съвета, който да направи по-поносими тези съкръщения. Съветът постоянно повтаря колко съществени са тези намаления – аз сега ще кажа нещо по памет, защото това вече го няма в дневния ред. В момента има постоянни цени. Започнахме с намаление от 7% между 2007 и 2013. И т.е. периода след 2014 намалението беше 10,5%. И сега, е, ако се знае, че имаме повече 1,6% по-малко за Португалия, тези проценти стават вече 2,5%. И тогава нямаше и Брекзит. Не знам дали това е, това е била емоционална реакция. Има специални обстоятелства, които да ни позволяват да видим какво са правили комисарите тогава. Но през 2014 загубата беше много по-голяма. Тогава имаше увеличение от 3,5%, сега от 10,5%. Според мен не бива да продължаваме с тази тема. От, гледам вас и очаквам преговорите с съвета. В комисията това намира голяма подкрепа и въжи също и за мен. Благодаря ви. Вашият отговор само ми даде право. При предишната многодишна финансова рамка имаше намаление от 10%. И сега, ако има още едно намаление от 7%, тогава аз още по-малко мога да се съглася, защото идва намаление на намалението. Дали ще промените формулата за преразпределението на кохезионния фонд. Има а, богати държави, които има, за които има увеличение и бедни, за които има намаление. Само за да стане ясно, аз не съм съгласна с намаленията. Нито преди, нито сега. Да се опитаме да си припомним каква беше ситуацията. Но това е друг въпрос. Аз не съм съгласна с намаленията, с никакви намаления. Що се отнася до промяна на формулата, Берлинската формула при, а, е, има много комплексни компоненти. През 2000-та година имаше дискусия за националното благосъстояние. Това може да бъде променено – но не може да се интерпретира така упростено че най-бедните държави, които трябва да се примирят с намаление. това са държави, които се развиват. Полските депутати вече го обясниха. И след като тези държави имат напредък, тогава те имат по-малък капацитет за отделен средства. Не става въпрос за предоставяне на средства на държави, които нямат нужда от тях. Благодаря. С това стигаме до края на въпросите. Сега ще дам на кандидата за комисар възможността за кратко заключително изказване от 5 минути, след което аз ще взема думата съвсем накратко за една-две минути и след това ще обявя края на заседанието. И така имате думата за 5 минути за заключително изказване. Заповядайте. Мерси bien, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Искам да подчертая, че основните заключения, които ще се изведа от тези от тази дискусия е първо, че дискусията бе много полезна. Тя ми помогна да разбера какво представителите на народа искат от мен, ако бъде одобрена моята кандидатура. Очитам си вашите притеснения, свързани с бюджета на кохезионната политика. Потвърждавам, че в колегиума на комисията ще се боря за възможно най-висок бюджет относно фонда за справедливия преход – мисля, че бяха отправени важни послания. Кохезията, фонда за справедлив преход и за реформи трябва да се допълват взаимно. Има сериозни притеснения, свързани с упростяването, на които гледам много сериозно има притеснение относно за какъв тип реформи става дума, каква ще е програмата за реформи, какво се има предвид, какъв ще е метода, ще отчита всичко това, климатичните промени, плана за действие и конкурентността на хоризонта политика спрямо екологичните цели. Това също ще си го отбележа. Селските региони, притесненията, свързани с тяхното сближаване и приоритети и всичко, което бе казано по отношение на най-отдалечените региони на Европа. Равенството на половете и аспекта равенство на полове във всички наши действия – и разбира се партньорството и участието на местни партньори и заинтересовани страни. Аз гледам много сериозно на всичко това, само ще маркирам и други основни моменти. Както вече споменах, ще водя диалог с всички вас. Но мисля, че трябва да се срещна и с Комитета на регионите и економически социален комитет, Европейската сметна палата, Европейската инвестиционна банка, като част от подготвителната работа. Така че, ако бъде добре на моята кандидатура, ще поддържам тясна връзка с всички тези органи, а също и с управителите на различните фондове в Европа, за да изготвяме такива пакети, които ще доведат до обща принадена стойност. Аз ще поддържам връзка с държавите членки, с европейските градове и общини. Ще се опитам да посетя всички региони през първите 6 месеца. И разбира се, вътре в самата комисия ще работя заедно с всички колеги. Трудно е да се стигне добър резултат в сферата на регионалното развитие, ако няма тясна връзка с транспорт, економика, енергетика, околна среда, заетост, економика – така че трябва да работим като екип и ще ви помоля да ми помогнете в това отношение. В заключение, не ми остава нищо друго, освен да благодаря на всички, които ми помогнаха при подготовката на изказването и отговорите, най-вече на хората от съответните служби, които проявиха висок професионализъм и търпение и винаги бяха готови да отговарят на моите въпроси, за да мога и аз самата да набера актуална информация за моето изслушване тук и за отговорите ми на вашите въпроси. Искам да благодаря и на екипите от устни преводачи, защото те ни помагат да не се чувстваме изгубени при комуникацията за мен дискусията бе доста е, интересна. За мен беше удоволствие. Много благодаря. Благодаря, господин председател. Мадам, да. комисар. Госпожо комисар, госпожо кандидат комисар. Тези аплодисменти може да ги считате като благодарност от наша страна за въпросите, които, на които отговорихте. Искам да благодаря на колегите за високото качество на поставените въпроси. Ние обхванахме всички измерения, които ще ни позволят сега да направим оценка заедно с координаторите, за да видим дали ще утвърдим вашата кандидатура за комисар. Много важно е за това да имаме такава, такова дълго изслушване, толкова взискателно изслушване, изслушване от високо качество. Днешният дебат, който проведохме, беше действително много качествен. ние трябва да спазваме формата, а тя изисква от нас да проведем среща заедно с координаторите, за да направим много внимателна оценка на всички отговори, които дадохме, дадохте на всички поставени въпроси по всички измерения. Благодаря ви много за вашето участие. Бих искал да кажа на координаторите, че ще имаме среща при закрити врата утре сутринта от 10 часа до 12.30 в зала АСП 5Е2, е след което ние ще изготвим становище, което ще изпратим до, председателски, до съвета на председателите на комисии. Благодаря ви за участието. Благодаря ви много. Благодаря и на чудесната работа на преводачите.